да ви помоля за внимание. Искам да направя едно кратко съобщение. Meine Damen und Herren, in diesen Minuten Dame, господа, В момента ситуацията в Алжир се влуши съществено. Армията на Алжир е обкръжила една област, където а, има ислямисти, които държат за заложници граждани от а, Европа. Убит е един британски гражданин при бойните действия. и Искам да изразя съболезнованията на Европейския парламент към британското правителство, както и към семейството на загиналия. Да изразя също солидарността ни с семействата на заложниците. Необходимо е да се направи нужното, за да бъдат освободени останалите заложници. Тази ситуация показва, че в Сахел продължава напрежението. Заплахата от е, джихадистите в е, тези страни не е заплаха само за региона, но и за нас в Европейския съюз. Това е, е заплаха, която заплашва, застрашава мира и стабилността в цялото Средиземноморие. Като председател на Европейския парламент, аз се надявам, че ще бъде намерено мирно разрешение на проблема без повече жертви.